правилник. Става дума за четири текста, които са включени в вашите папки. Групата на социалистите, демократите и на зелените са внесли списък за назначаване на лица в между интерпарламентарните делегации. Ако няма възражение до приемането на дневния ред, тези назначения ще се считат приети. А сега минаваме към дневния ред. Окончателният дневен ред, който беше